Привет! Добър ден, уважаеми колеги! Good morning, everybody. Take a seat. Добър ден, уважаеми колеги. Моля, заемете местата си. Tout le monde est Tout le monde est pas là Non. Does everybody the voting card? Дали всички имат със себе си карти за гласуване? Моля, поставете картите в устройствата за гласуване. I have to wait just for one more minute. Нека да изчакаме още една минута, тъй като някои от колегите още не са дошли. Милена? Милена? Милена? ahora sí, yo creo que ya... Мисля си, че вече бихме могли. ме за две минути, остави дори повече от това, обаче проблемът е, че трябва да започнем, тъй като сутринта ще ни бъде доста натоварена. Само искам да кажа две думи за това как ще гласуваме. Първо, бих искал предварително да ви благодаря за вашата концентрация. Гласуването ще бъде дълго и имаме почти 300 страници, през които трябва да преминем. Надявам се, много бързо да можем да го направим. Затова моля ви да внимавате, да бъдете концентрирани, ако е необходимо да се спре. Разбира се, че ще го направим. Дали искате сега да вземете думата? Да, заповядайте. Искам. Ja, wirklich. Also es ist ja nur menschlich und ich, ich beanspruche. Имах нещо да ви помоля. Аз Исках да помоля за кратка почивка, за да можем да отидем до туалетната все пак в някакъв момент. Ако можем да го направим, ще гласуваме и анблок, така че ще се стремим да бъдем максимално концентрирани и да работи максимално бързо. Също така, разбира се, понякога ще гласуваме и по електронен начин, но искам да ви кажа, че ще оставя много кратко време между започването и края на гласуването. В такива случаи, това ви моля да реагирате. Бързо, господин Ромева. Искам да спомена, че преди окончателното гласуване, не знам дали сте го планирали, но може би би било добре да имаме една-две минути и дали ще можем да ви прекъсваме. Да, разбира се, можем да ме прекъсвате, казва председателя, така че се стремим максимално бързо да работим. И така първо ще работим по основния текст и след това по приложенията, по преамбюл и по текста на резолюцията. Haremos un break para, eh, muy breve para poder ir a... След това на някакъв етап ще направим кратка почивка, така че хората, които имат нужда да напуснат залата, да могат да го направят. И ако имаме време преди окончателното гласуване, ще направим много кратка почивка, също така, както обикновено постъпваме. Но много кратка почивка. Още нещо. Знаете, че гласуването няма да бъде лесно. Знаете, че направихме някои отстъпки на политическите групи. Така че ще има възможност за разделно гласуване по компромисите, нещо, което е доста необичайна практика. Така че, когато ще гласуваме разделно, секретарята ще трябва да отчете това, така че предварително благодаря всички вас за вашето разбиране и за вашето сътрудничество. Сметнахме, че е важно да има такива разделни гласувания при гласуването на компромисите. И така, нека да започнем вече с самото гласуване. И отново искам да ви помоля да бъдете много съсредоточени. Благодаря. Също така на сътрудниците да бъдат максимално тихи, за да могат депутатите да се разучат върху гласуването. Има ли други желащи да се изкажат? Не. Добре, започваме направо с гласуването. И да, пера песка. Е, е... Ще гласуваме по Европейския фонд за рибарско и морско дело, компромис номер едно. Приема се. Enmienda 467. Comienza. 467. Cierra. 467. Започваме гласуването. Край на гласуването. Приема се. 469. Моля гласувайте. Край на гласуването. Микрофон за оратора, моля. Вие казахте, че ще работи много бързо, но преводачите не успяват да повторят числата и ние не можем достатъчно бързо да отидем на правилната страница. Добре, няма проблем. Ако искате, тогава ще говоря английски. Но тогава другите пък езици, хората, които ползват други езици, ще трябва да чакат превода, но може би ще помогна, ако бъда по-бавен. 469. 469. Приема се. Въпрос помоли депутатите да бъдат съсредоточени. Знаете за какво ще се гласува след всяко едно гласуване, така че няма нужда от прекалено много устен превод. Защото ако чакаме за повече време, ще ни потреба 4 часа. Така, следващото, по което ще гласуваме е Compromiso 2. Comienza. Компромис 2. Първа част. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. Втора част. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Устно изменение по третата част. Има ли възражения? Няма. Добре. Устно изменение. Моля гласовете. Край на гласуването. Приема се. Четвърта част. Моля гласовете. Край на гласуването. Приема се. Пета част. Моля гласовете. Край на гласуването. Отхвърля се. Пета част. Пета част. Извинете, шеста част. Моля гласувайте край на гласуването. Отхвърля се. Седма част. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Устно изменение по осма част? Има ли възражения? Вие сте срещу устното изменение, така ли? Добре. Тогава отпадат тези две части, Осми девета, Устно изменение има ли някой, който е против устно изменение? Добре. Гласуваме. Не, извинете, видях, че има възражения срещу устното изменение. Нека да гласуваме по девета част. Осми изменения, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Десета част. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 471. Сега 476. Е 476. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 475. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 477. Моля, гласувайте. Приема се. Край на гласуването. Приема се. 478, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 479, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 482. 486. Моля гласувайте. Край на гласуването. Гласувайте, моля. Отново гласувам по 486. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 487, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 488, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 490, моля, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 432. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 493. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 494. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 4-9-5, моля, гласовете. Край на гласуването. Отхвърля се. 496, моля, гласовете. Край на гласуването. Отхвърля се. 517. Моля, гласувайте. Всички ли са гласували? Край на гласуването. Отхвърля се. 519. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 523. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Госпожо Фрага? Няма микрофон. Госпожа Фрага? Мисля, че дефиницията на дребномащабния риболов компромиса беше отхвърлена. Затова трябва да гласуваме за альтернативните варианти. Говоря за предходния компромис, при който отхвърлихме разделното гласуване – във връзка с дребномащабния риболов. Смятам, че трябва да разгледаме альтернативните, альтернативните дефиниции. No, no, no, That has been rejected. Okay. Uh, Vamos a ver, lo que vemos es que eh, la parte... Нека да погледнем. Първа част е прията и след това не приехме другите части, включително и част 6, по която имаше разделно гласуване, и част 7. Така че приятата част е тази, която се отнася до член древномащабен риболов. Това е нещо, което запазихме. Parece que quedaría con esa la definición que queda. Sí, señor Arsenis. Така че това е дефиницията, с която оставаме. Госпожо Ферера. Господин Ферера, извинете. Смятам, че госпожа Фрага е права дефиницията в компромиса беше само частично прията. Така че, тъй като не приемаме другите части, трябва да гласуваме. Ние не можем да оставим тези изменения без да сме гласували по тях, защото компромисът пропадна. И не можем да изоставим всички изменения, трябва да гласуваме по всички изменения при положение, че компромисът отпадна. Не, компромисът беше прият, защото ние гласувахме по целия компромис. Това, което не приехме, бяха другите разделни гласувания, така че компромисът остава в сила и ние сме гласували по разделните гласувания, така че всичко е наред и трябва да преминем към член 5. Господин Кадек. Да. Като докладчик, според мен. И съвсем скромно като докладчик, искам да кажа, че колегата е абсолютно прав. Alguna otra intervención? Има ли други желащи да се изкажат? No, solamente... Господин Ромева, само искам да потвърдя това, което каза господин Милана и господин Кадек. Аз смятам, че нещата стоят така, както те го казаха. Bueno, parece... Добре. По всичко личи, че... че ще се отнася до дефинициите в компромис 1. Компромисът беше прият и всичко, което се включва в компромиса, приема. Втората част и това, по което не сме гласували, беше извън това, защото и ние отхвърлихме това, т.е. ние самата дефиниция като такава сме приели. Това, което не сме приели, бяха отделни части, свързани с разделното гласуване. 524. Не сме гласували по това. 524. Моля, гласувайте. Сиера. Край на гласуването. Отхвърля се. Така, компромис трети, първа част е нещо, по което гласувахме. Сега по втората част на компромис Три гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Хвърля се. Петстотин Моля, гласувайте. Край на гласуването. Моля, гласувайте. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4. Първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трета част. Моля гласувайте. Край на гласуването. Провадо. Приема се. Четвърта част. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пета част. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Петстотин осемдесет и две. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отново ще гласуваме. Отново 500. Гласуваме по 582. Така, гласуването приключи, отхвърля се. А, 595, моля гласувайте. 595. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи, приема се. 598. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. Отхвърля се. 608. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. Приема се. 617. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. Отхвърля се. 634. Моля да гласувате. Гласуването приключи. Отхвърля се. 644. Моля гласувайте. Приключи гласуването. Отхвърля се. 651. Моля гласувайте. Гласуването приключи. Приема се. 670. Моля да гласувате. Приключи гласуването. Приема се. И отиваме на изменение 705. Е член 7. 705 изменение. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. Отхвърля се. Компромис номер 5. Моля да гласувате. Гласуването приключи. Приема се. 710 изменение. Моля да гласувате. Приключи. Отхвърля се. 53-то изменение комисия заетост. Моля да гласувате. Гласуването приключи. Отхвърля се. Компромис номер 6. Моля да гласувате. Гласуването приключи. Приема се. Компромис номер 7. Гласуването започва. Гласуването приключи. Приема се. Изменение 720. Моля да гласувате. Гласуването приключи. Приема се. Компромис номер 8. Той се стои от 7 части. Първата част гласуваме. Моля. Гласуването приключи. Приема се. Втората част Гласуването приключи. Отхвърля се. Третата част, моля да гласувате. Гласуването приключи. Отхвърля се. Четвъртата част. не, е петата. Моля да гласувате. Приема се. Шестата част. Моля да гласувате. Гласуването приключи. Приема се седмата част. Моля. Гласуването приключи. Приема се. Петстотин 754, прощавайте, това е член 12, а нов. Моля да гласувате. Гласуването приключи по 754-то изменение, което се отхвърля. Компромис номер 9 се състои от 6 части. Първата част, моля да гласувате. Гласуването приключи. Приема се. Втората част, моля. Гласуването приключи. Приема се. Третата част, моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Четвъртата част. Моля да гласувате. Гласуването приключи. Отхвърля се. Не, прощавайте, приема се. В случай на разделя на гласовете се приема, когато е разделно гласуване. Така, петата част, моля да гласувате. Гласуването приключи. Приема се шеста част. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Петстотин изменение. Моля, гласувайте. Приключи гласуването. Приема се. 759. Моля. Край на гласуването. Приема се. 774 то изменение. Моля да гласувате. Гласуването приключи и се отхвърля изменението. 803-то изменение. Моля за вашите гласове. Край на гласуването. Отхвърля се. 807, ако обичате да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се изменението. Компромис номер 10, две части. Първата част гласувайте. Приключи. Приема се. Моля да гласувате втората част. Край на гласуването. Приема се. 814. Моля, имате думата. Край на гласуването. Отхвърля се. 818. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 820. Моля да гласувате. Гласуваме 820 изменение. Край на гласуването. Приема се. 842 изменение. Моля да гласувате. 842 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис номер 11. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 19 бюджет. Моля да гласувате. 19 изменение на комисия бюджет. Това е член 16. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Компромис 12. Моля да гласувате. Край на гласуването. Одобрено. Прието. 873. Моля, 863, прощавайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 13 компромис. А, има устно изменение от госпожа Тома. Искате думата. Има няколко против, двама членове са против това изменение, устно изменение. Компромис 13. Гласуваме 13 компромис. Гласуването приключи. Одобрява се. 877 изменени. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис номер 14 се състои от три части. Първата. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се втората част. Моля да гласувате. Има устно изменение. Има ли някакво възражение срещу устното изменение? Добре, няма да има устно изменение. След като има против. Така, гласуваме третата част на компромиса. Моля да гласувате. Приключи гласуването. Отхвърля се. Четвъртата част 3 или част 3А. Гласуването приключи. Приема се. Осъмстотин изменение, ако обичате, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 881 изменение. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 884 изменение. То е същото като 886. Значи гласуваме и двете. Така, приключи гласуването. Приемат се и двете изменения.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 да, само една забележка. Искам да кажа, че има малко изменение в списъка на гласуване на ЕНП. Става дума за втора и трета част. Не е плюс, е, а не е минус, защото се отнася до докладчика. Благодаря. И така, продължаваме първата част на компромис номер 15. Моля, гласувайте. Така, край на гласуването. Приема се. Втората част, моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Третата част, моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Четвъртата част, моля да гласувате. А, Прощавайте, има основно, е, основно изменение, има ли възражение? Да, има възражение, следователно няма основно изменение, което ни води до 904-то изменение. 904-то Изабел Тома. Моля да гласувате. Всички гласуваха. Така, гласуването приключи. Отхвърля се. 949 изменение касае член 21. Моля да гласувате. Гласуваме 949 изменение и гласуването приключи. Приема се това изменение. Компромис 16. Така, за гласуването започва и завърши. Приема се. Компромис 17 от две части. може да гласувате по първата част. Благодаря. Гласуването приключи. Приема се. Втората част. Моля гласувайте. Гласуването приключи. Приема се. Компромис 18. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 19 компромис. Моля. Гласуването приключи. Всички ли гласуваха? Да, приема се. Това беше 19-ти компромис. Сега 779. Моля, гласуването приключи. Отхвърля се. 980-то изменение. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 20. Моля, гласувайте. Гласуването приключи. Приема се. Компромис 21 от 3 части. Моля да гласувате по първата част. Край на гласуването. Приема се първата част. Сега гласувайте по втора, ако обичате. Така, гласуването приключи. Приема се втората част. Третата част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И стигаме до компромис 22. Компромис 22. Ако обичате. Да, преди компромис 22, 1001 изменение. Моля. Край на гласуването. Приема се. Сега преминаваме към компромис 22. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 23-ти е. компромис. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 1043. Не. Компромис 24. Моля, гласувайте по компромис 24. Край на гласуването. Приема се. 25 компромис. от няколко части се състои. Първата част гласуваме. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Втората част. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Третата част има устно изменение. Има ли възражение? Няма възражение. Добре, гласуваме трето, третата част с устно изменение. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Четвъртата част. Моля гласувайте. Край на гласуването. <clears throat> Приема се. 1104. Изменение 1104. Имате ли го? Моля да гласувате. Правя гласуването. Отхвърля се. 1109 изменение, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 1110. Край на гласуването. Отхвърля се. 1120. Но, не, представете, 1128 поправя се председателя. Край на гласуването. Приема се. 1151 изменение. Моля да гласувате. Изменение Ферера. Край на гласуването. Гласуваме 1151 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 26-ти компромис от три части се състои. Гласуваме по първата. Край на гласуването. Приема се. Втората част. Край на гласуването. Приема се. Третата част. Устно изменение. Има ли някой против? Има. Значи няма устно изменение. И Отиваме на компромис 27. 8 части. Първата част на компромис 27. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се втората част. Край на гласуването. Приема се. Третата част, моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Четвърта част Искам да кажа, че на полски няма да има превод. Да, и някой ще бъде ли проблем за него? Има нещо във връзка с, с здравно състояние на преводач. Надявам се, че не е страшно. Така, няма четвърта част с устното изменение. Моля да гласувате. Приема се. Пета част Не, прощавайте, шеста част. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се изменението. Седма част със силосно изменение. Има ли някой против? Не. Гласуваме седма част с устно изменение. М така, край на гласуването. Приема се. Осма част. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Компромис 28. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 1071 изменение. Приема се. Компромис 29 състои се от две части. Моля да гласувате по първата. Приема се. Втора част има устно изменение. Няма възражения. Няма възражение. Компромис 29. Отхвърля се. Компромис 30. Тридесет и три Б. Ново. Моля да гласувате. Компромис 30. гласуването. Приема се. Устно изменение 6. Група Алде. Има ли някой, който да е против? Да, има против. След това стигаме до 1000. 101, както 100 е, и 1129, е, е, бюджет 22, член 34, изменение 101, приема се. 1208 изменение. 1209. Така, добре вървим. Тридесет и първи компромис. Малко се загубих, казва говорителя. Три части. Първата част, е, така гласувахме. Приема се. Втората част, може да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Трета част. Има устно изменение, има възражения и така преминаваме по-нататък. Компромис 32 също от три части се състои. Първата част Така, Край на гласуването. Приема се. Втора част. Начало на гласуването. Приема се. Трета част. Моля да гласувате. Край. Приема се. 1288. Така. Край на гласуването. Приема се. 1290. Моля да гласувате. Край. Приема се. Член 36. Моля да гласувате. Край на гласуването. 70 и 69. Компромис 33 състои се от две части. Три, прощавайте. Първата част. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Втората част. Втората част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Третата част отпада. 13.17 сега. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 34. Три части. Първата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се втората част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се третата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 35. Пет части. Първата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се втората част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Третата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Четвъртата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Петата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 1382. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 1384. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 1385. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 1386. Компромис 36. Начало на гласуването. Компромис 36. Край на гласуването. Приема се. 14.13. Извинява се председателя. 14.23 е следващото гласуване. Начало на гласуването. 14.23. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 37 на две части. Първата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се втората част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 1472. Начало на гласуването. 1472. 1472. 1462, така ли? 1462. 14.62 в крайна сметка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Четиринайсе Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 38. Пет части. 6. Първата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втората част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Третата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Четвъртата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега тази отпада. Имаме устно изменение. Някой възразява ли на това изменение? Подлагаме го на гласуване. Тогава пета част устно изменение начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Някой възразява ли към устно изменение 6? Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Siento. MB 122. A 122. MV122. MV122. MV 122. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 15-15 и 15-16 идентични. 15-15 и 15-16. Начало на гласуването. Начало на гласуването. Петнайсе, петнайсе и петнайсе, шестнайсе. идентични. Начало на гласуването. 15, Край на гласуването. Отхвърлят се. 15-17. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 39. Имаме 5 части. Първата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втората част. Начало. Край на гласуването. Приема се. Третата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Четвъртата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Петата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега отиваме на 15.35. 15.35. Ана Миранда. Начало на гласуването. 15.35 начало. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 40. Две части. Първата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се втората част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 15.52 на Ферейра. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 15.52. 1558. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 1559. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 41. Две части. Първата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Има устно изменение от госпожа Тома. Някой възразява ли? Не. Значи подлагаме го на гласуване. Втората част с устното изменение към нея. Госпожа Тома. Това е първия параграф. Добавя се следния текст. Es añadir edible marine plants. С това допълнение. И така, втората част с това допълнение от госпожа Тома. Господин Ромева, ние възразяваме. Някой възразява ли? Вдигнете ръка, моля. Двама сте вече. Добре, значи няма да го подлагаме на гласуване тогава. Втората част. Без устното изменение. Втората част сама по себе си. Начало на гласуването. Начало. Край на гласуването. Приема се. Отиваме на 1583. 1583. Начало на гласуването. 1583. Край на гласуването. Приема се. Компромис 42. Три части. Компромис 42 на три части. Първата част, начало на гласуването. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Втората част, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. след това 2, бис или 3, третата част, казва председателя начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 16.20. 16.20. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 43. Три части. Първата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се втората част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Третата част отпада. Отиваме на компромис 44. В две части. Първата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втората част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се.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 на госпожа Тома. То е свързано с компромис 43. Край на гласуването отхвърля се. И сега отиваме на компромис 44, две части. Първата част я гласувахме. Втората част. Втората част е свързана с това, което току-що гласувахме. Втората част на компромис 44. А, ние гласувахме вече, така ли? Добре. Добре, отхвърли се. Добре. Компромис 45. На три части. Първата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втората част. Начало. Край на гласуването. Приема се. Третата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Шестнайсет Имаме две части. Ще гласуваме само по първата част, където се казва non-lethal. Начало. Край. Отхвърля се. Отиваме на компромис 46. На две части. Първата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втората част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 47. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 48 на две части. Първата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се втората част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 17.22. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 17.26. Начало на гласуването. Край на гласуването. Подхвърля се. Компромис 49. В пет части. Първата част. Начало. Край. Приема се. Втората част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Третата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Четвъртата част. Начало на гласуването. Тук имаме устно изменение. Някой възразява ли? Има ли възражение? Няма. Значи е четвъртата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Петата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Отиваме на компромис 50. Четири части. Първата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Втората част. Всъщност тук се казва, че ако има отхвърляне на първата част, компромис се отпада. Отиваме на 1754. 1754. Кой иска да гласува? По коя част? Ами няма нужда да проверяваме. Става въпрос за електронно гласуване. Проверяваме само ако се гласува за вдигане на ръка. Но когато има електронно гласуване, не можем да правим проверка, само защото резултата не ви харесва, господин Милана. Имаме електронно гласуване, така че няма какво да се проверява. Беше ясно какво се случва. Може би хората са гласували по различен начин, може би някой се е разсеял, но не можем да повтаряме. Не можем да проверяваме. Господин Милана има думата. Господин председател, 200 пъти гласувахме вече и аз не поисках да се гласува. Моята машина не проработи, така че ви моля да повторим гласуването. Не, вие искате от мен да проверявам какво се е случило. Ако вашата машина не е проработила в даден момент, това се случва. Знаете, че се е случвало и с госпожа Родост. Но след като съм обявил резултата, не можем да повтаряме гласуването. Стигнахме до следващото гласуване вече. Преминаваме нататък 17.54. Начало на гласуването. Гласувахте ли? Край на гласуването. Приема се. Ако машината на някого не работи, трябва да ни кажете по време на гласуването, а не след това. Само една секунда, господин председател. Когато не работи машината, ще ви кажа, за да може да го включите в протокола. Председателя, да, ако машината ви не работи по време на гласуването, кажете ми. И ако това се случи, можем да повторим. Да, но тъй като караме много бързо, понякога нямам време да ви сигнализирам просто. Председателя, да, добре, благодаря ви. Така или иначе, ако тече гласуването и машината ви не работи, моля ви да ме спрете по някакъв начин. И така, 17.55 сега. Начало на гласуването. Край на гласуването. Подхвърля се. 17.56. Начало на гласуването. Край на гласуването. 17.56. Отхвърля се. 17.57. Начало на гласуването. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърля се. 17.58. 1761. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 1759. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 1760. 1762 по-скоро. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 1765. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 51 на две части. Първата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се втората част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромисо 52. Comienza. Компромис 52. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Седемнайсет деветдесет и седем. 1797. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 53. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 18-16. 18-16 и 18-17 е идентични. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърлят се. 18-18. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 18-19 отпада. 18-20. 18.20, начало на гласуването, край на гласуването, приема се. Компромис 54 на три части. Първата част, начало на гласуването, край на гласуването, приема се. Втората част, начало на гласуването, край на гласуването, приема се третата част отпада, тъй като одобрихме втората част. Компромис 55. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 56. На три части. Първата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се втората част първата част на втората част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И сега втората част, но тя отпада. 18.59. Това е член 63. Мария Патрал Невеш. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 18.61. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 18.60. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Отиваме на МПЛ 78. Комисия по заето. С начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 57. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Компромис 58. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 1887. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 1888 и 1889 идентични. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приемат се. 1890 отпада. 1898. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. okay. 1900. 1900. 1900. Гласуваме по 1919.01. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приемат се. 19.02. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 19.03, 19.04. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 19.05. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 19.06. Начало на гласуването. Не, не, то отпада. 19.08. Vamos a ver. ¿Qué pasó? La, 1900, la 1888 y 1889 fue aprobado o, sí, aprobado, o rechazado. Aprobado, aprobado. Pero entonces, no, entonces ah, si fuera rey, si... Отхвърлено или прието в крайна сметка? Е, ето сега разбрах. 1907. 1907. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 1908. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 19.09. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Окей, окей. Окей. То отпада, значи. Отиваме на компромис 60. Не, не, не. Компромис 59. Компромис 59. Много се забързах нещо. Компромис 59. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 19.14. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 60. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Реги 114. да видим сега. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 61. Пет части. Първата част. Начало. Край на гласуването. Приема се. Втората част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Третата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 3 бис отпада четвъртата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И следващата част отпада. Компромис 62. На две части. Значи член 72, компромис 62. Две части. Първата част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се втората част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 1998 Ферейра. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 132. Es un buen saltito. Regi 132. Página 191. ¿Tienen? Реги 132. Начало. Край на гласуването. Отхвърля се. 51. Comienza. 2051, моля гласовите. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 63. Първа част. Моля гласовете. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Трета част. Моля, гласувайте. Първа част от трета част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Три отпада. Четвърта част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Речи 1-2. 1-3-6. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 64. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 65. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 66. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 67. Две части. 67. Първа част. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Двадесет деветдесет и три. Моля гласувайте. Край на гласването. Приема се. Компромис 68. Моля гласовите. Край на гласуването. Приема се. На 21.11. Моля гласовите. Край на гласуването. Отхвърля се. 21.12. Моля, се. Край на гласуването. Приема се. 21-21. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 21-22. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 21-23. Моля, гласувайте. Така е. Приема се. На 20 на 26. 20 на 26, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 21 на 28, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Двеста на 23. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 69. Две части. Моля, гласувайте по първа част. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 70. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 71 в три части. Първа част, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трета част. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Добре, 177 и 165. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 72. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. На 2186. Край на гласуването. Приема се. Пенби отпада. 2187, моля гласовете. Край на гласуването. Приема се. Компромис 73, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Има три части. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трета част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Двадесет едно, деветдесет и шест, моля. 46, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 21.97, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 21.98. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 21.99. 21.99. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 22.00. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Employment 84. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 2201, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 2202, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 74 две части. Първа част, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Двести две шестнадесет, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 75. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Двести две, и шест. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 22.40. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Двадесет две седемдесет и две. Това е доста напред. Страницата 220. Двести, 272, 73, 74 са идентични. Намерихте ли ги? са гласували вече? Край на гласуването. Отхвърля се. Двадесет и моля гласовете. Край на гласуването. Отхвърля се. гласуването. Две хиляди. Повтарям. пет. Същото както и речи едно, едно. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 2276. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 2277. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 2280. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 2279. 281 до 83. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 24-47. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 142 нарече. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 2285. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 2286, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 2284. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Е, на N174, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 2287, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 2288, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 23.05, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 23.06 до 10. Моля гласувайте за всички. Край на гласуването. Отхвърля се. 24.48. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 24.5.0. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 23.47. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 23.46. И а не 170 Устно изменение 7. Има ли възражения към устното изменение? Да, добре, няма да гласуваме тогава. 24.51. Моля, гласувайте. Край. Okay. Искате ли да се изкажете преди да гласувате? 24.51. Край на гласуването. Отхвърля се. 23.50. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Устно изменение 8. Има ли възражения? Да, има възражения. 24.52. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 24.53. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 24.54. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 23.51. И N286. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. На 24.55 моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 24.56 моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 2457, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 2458, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 2459, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 2460, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 2461. Моля, гласувайте. Кай на гласуването. Отхвърля се. 2462. Моля, гласувайте. Кай на гласуването. Отхвърля се. 2356. Моля, гласувайте. Кай на гласуването. Отхвърля се. 23 57 58 Моля, гласувайте за тях. Кай на гласуването. Отхвърля се. 2463, моля гласовете. Край на гласуването. Отхвърля се. 2464, моля гласовете. Край на гласуването. Господин Равелини, смятам, Да. Ние ще гласуваме. Да, добре, ще гласуваме по 2464 отново. Моля, гласувайте. 2464. Край на гласуването. Отхвърля се. Да, знам, че е много, но вече наближава край на гласуването, може би. Да казвам също и по кой член гласуваме. Си опонен? Устно изменение 9. Има ли възражения? Да, има възражения. Устно изменение 10. Има ли възражения? Да, има възражения. 24,65. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 24,66. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 24,67. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 24,68 и 23,97 идентичния. Е, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 2469. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 2470. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 2398. ЕНВ 177. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 2471. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 2472 и следващите до 2402. Моля, гласувайте по тях. Край на гласуването. Отхвърля се. 2473. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Устно изменение 11. Има ли възражение? Да, има възражение. 2403. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 2405. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 2406 и 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Employment 85. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 86. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 87. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Двести четири десет. Дванайсет седемдесет и четири. Моля, гласувайте по тях. Край на гласуването. Отхвърля се. 13 Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 24.75, 14 и 15. Моля гласувайте по тях. Край на гласуването. Отхвърля се. 24.76. 24-21, моля гласувайте. така на гласуването. Отхвърля се. 24-22, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Двадесет четири, двадесет четири, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 24-25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 24-26. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 24, 27, 28 и 29. Моля, гласувайте по тях. Край на гласуването. Отхвърля се. 30 и NV 188. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 24-32, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 24-31, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Това беше основният текст. Благодаря ви. Мисля си, че доста бързо справихме за по-малко два часа, което не е чак толкова зле. И преди да преминем към приложенията, ще направим почивка от 5-6 минути, но не повече. Моля, върнете се след това. vamos. Sí, dime, dime. Colegi, продължаваме. Vamos entrando. Please. Продължаваме работата. Моля, влизайте. Ready to continue? Yeah. Готови сме да продължим работа. Моля, заемете местата си. solamente los errores. Continuons. Continuons. Continuerons hein, tous les. Continuerons. Continuerons. Okay, Antinoro. I think we are all together again. Да, мисля си, че вече всички сме отново в залата. Добре. И преди да продължим с приложенията, исках да кажа, че изменение 471 и 5-8. са изменения, по които сме гласували по погрешка. Не трябваше да гласуваме по тях. Мисля си, че резултатът не е чак толкова. Лош предвид обема, но просто иска да ви кажа за това. Остава ни доста малко за гласуване и нека да работим бързо и концентрирано. Започваме с приложенията. 24-36, 24-37. идентични. Моля гласовете. Край на гласуването. Приема се. 2438. Моля гласовете. Край на гласуването. Отхвърля се. 155. Край на гласуването. Приема се. 2439, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 24-4.0, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 2441, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 156, моля гласувайте. Край. Приема се. NV 179. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 24-42. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 24-43. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 4, Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 45, Край на гласуването. И... Извинете, начало на гласуване, край на гласуването. Отхвърля се. Прембила. Речи едно. 1. 8 и 59. Идентични. Моля, гласувайте по тях. Край на Приема се 160. Не, отпада. Отпада. И за останалите точки в преамбюла Едно, 161 следващо. 6-1. Моля, гласувайте. 161. Нещо сгреших ли? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sí, está ok, no había ningún. Entonces, volvemos a donde estábamos. 161. Къде бяхме? Мисля се, че би трябвало да сега с 161 да продължим. Някой мисля, че каза, че има проблеми. 161 и на 240 страница. Con фотокопия, fotocopia, disculpa. <laughs> Nada, nada, problema. Estamos. Мисля си, че проблемът е с фотокопирането. 161 на Ферейра. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. НВ 1 Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Докладчик 1, речи 2, идентично. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пламен 2 отпада, отпада. 164 сега. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Реджи 3, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Employment 3. Моля гласовете. Край на гласуването. Приема се. 35. Comienza. 165. Моля гласовете. Край на гласуването. Приема се. Ема първо. 4. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 167. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. МПЛ 6. Моля да гласувате. Приема се. Комисия по заедостта 7. МПЛ. Приема се. 170. Може да гласувате. Край на гласуването. Не, прощавайте, спрем за малко. Има проблем с фотокопието. В нашия екземпляр липсва една страница. Рау, мога да ти дам моята? Не, Добре, благодаря за солидарността. Така, продължаваме. 170. Моля, гласувайте. Добре, гласуваме отново 170. Край на гласуването. Приема се. 172. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 173. Край на гласуването. Приема се. Моля гласувайте 174. Край на гласуването. Приема се 175. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 179. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 180. Край на гласуването. Отхвърля се. 181. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Сто. едно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 192. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 194. Край на гласуването. Приема се. Бюджет 6. Край на гласуването. Приема се. Моля гласувайте по бюджет 7. Край на гласуването. Приема се 196. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Така. МПЛ 10. Приема се 198. Моля гласувайте край на гласуването. Отхвърля се. 199. Край на гласуването. Приема се. Изменение 200. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. 201. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Моля, гласувайте 204-то изменение. Край на гласуването. Приема се. Така, отиваме на МАПЛ 12. Приема се. 207. Гласувайте, край на гласуването. Отхвърля се. И комисия по заедостта 13-то изменение. Край на гласуването. Приема се. Не, прощайте, отхвърля се. 208. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Комисия по заедостта 14-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 209 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 210. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 213 изменение. Край на гласуването. Приема се. 216-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 217-то. Край на гласуването. Приема се. Изменение 17 на Комисия по заедостта има пала. Край на гласуването. Приема се 221 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 226 изменение. Моля. Край на гласуването. Приема се. 227 изменение. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Изменение 19 от Комисия по заедостта и МОПАЛА. Край на гласуването. Приема се. Изменение 8. Край на гласуването. Приема се. 228 изменение. Край. Отхвърля се 229 изменение. Гласувате, ако обичате. Край на гласуването. Отхвърля се. 230 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 231 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се 20-то изменение от МАПЛ. Край на гласуването. Приема се. Девето изменение. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 232 изменение. <clears throat> Край на гласуването. Приема се. 233 изменение. Край на гласуването. Приема се. Двеста гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 239 моля да гласувате. Край на гласуването. <clears throat> Приема се. МПЛ 23. Да, моля да гласувате. Не, прощавайте, поправя се говорителя. 248 изменение. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. МПЛ 23. Край на гласуването. Приема се. 249 изменение. Да гласувате, ако обичате. Край на гласуването. Приема се. Изменение 12, което е като ЕВ 1328, Моля да гласувате. Приема се. Изменение 266. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се 13, 267, 268, 269 са идентични. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 278. Моля, заповядайте. Край на гласуването. Приема се 279. Край на гласуването. Приема се 280 и 14 изменения. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Двеста до 297 и NV16. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. Ya está, sin que me he perdido. A las 16. 16, comienza. Изменение 16. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. И следва изменение 301. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се 302. Начално гласуване. Край на гласуване. Приема се Изменение бюджет 11. Край на гласуването. Отваря се. Моля, гласувайте бюджет 12. Край на гласуването. Приема се. Следва изменение Анвих 17 Може да гласувате. Приема се. Е, Седемнайсе е прието. Осемнадесет. Край на гласуването по 18-то изменение. Отхвърля се. 303. Край на гласуването приема се 306. Моля да гласувате. Така, Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се 307. Край на гласуването. Приема се. Триста и девето изменение. Начало, край на гласуване. Приема се. 310 десето, Начало на гласуване, край на гласуването. Приема се. 311, ако обичате да гласувате. Така, Края на гласуването отхвърля се. Изменение 312. Край на гласуването. Приема се изменението. 324 изм... 323 изменение за Бел Томас. Край на гласуването. Приема се. 324. Начално гласуване. Край на гласуване. Приема се. 23-то изменение. Начало, край на гласуването. Приема се. 329-то, начало на гласуването, край на гласуването, отхвърля се. NV21, начало на гласуването, край на гласуването, приема се. 24-то изменение, моля гласувайте, край на гласуването, приема се. 330-то изменение, Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се 331 изменение, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Триста начало, край на гласуването, приема се. 334 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 335 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 342. Начало. Край на гласуване. Приема се. 348 извинение. Моля, гласувайте. Така, край на гласуването. Приема се. 350 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 358 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 359. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 363 изменение. Начало. Край на гласуването. Приема се. 364-то изменение, начало на гласуването, край на гласуването, приема се. 369-то изменение, моля, край на гласуването, приема се. 370-то изменение, край на гласуването, Приема се. Следва 371, 72 и NV 29. Край на гласуването отхвърля се. 373. Отхвърля се. 374 изменение. Край на гласуването. Приема се. Реджи 20. Не. Поправя се говорителят. Това е отпаднало. 375-то изменение. Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се 376. Начало, край на гласуването. Приема се. 377. Край на гласуването. Приема се. И стигаме до МПЛ 29. Край на гласуването. Приема се. 382 изменение. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 27 изменение. Не, прощавайте, МЛПЛ 33. Край на гласуването. Отхвърля се. 28 изменение, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. 383 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се 384-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 391. Край на гласуването. Отхвърля се 400. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 400 и второ изменение. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 31 изменение. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 406 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 407 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 32 изменение. Ако обичате да гласувате, край на гласуването. Приема се. 408 изменение. Край на гласуването. Приема се. 410 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Режи 27. Моля да гласувате. Край. Приема се. 411. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. 28 е на режи. Край на гласуването. Приема се. 412. Моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. 413 изменение. Ако обичате да гласувате, край на гласуването. Приема се. Така, режи 29. Край на гласуването. Отхвърля се. АВИ. НВ 33. Край на гласуването. Приема се. 416 изменение. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 417 изменение. Край. Приема се. 422 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 423-то изменение. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 428 изменение. Край на гласуването. Приема се. NV 36. Край на гласуването. Приема се. NV37. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 430 изменени. Моля да гласувате. Гласуването приключи. Приема се. Изменение на NV38. Край на гласуването. Приема се. 431 изменение. Край на гласуването. Приема се. 432 изменение. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 433. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 434. Край на гласуването. Приема се. 36 на Комисията по заедостта. Край на гласуването. Приема се. 435 изменение, край на гласуването, отхвърля се. 436 гласувайте, ако обичате, край на гласуването, отхвърля се. 437 изменение, начално гласуване, край на гласуване, отхвърля се. 36 изменение, може да гласувате. Приключи гласуването. Приема се. 438. Начално гласуване, крайно гласуване. Отвърля се. 439 изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 440 изменение, ако обичате да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. 40 на NV. Край на гласуването. Приема се. 441 изменение, ако обичате, край на гласуването, приема се. 451 изменение, моля, край на гласуването, отхвърля се. 452 Край на гласуването. Приема се. 453 то изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 41 на НВ. Край на гласуването. Приема се. 454 не, прощавайте. Повтаря се, говорите, на 455-то. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 457. Край на гласуването. Отхвърля се. 458. Край. Отхвърля се 456-то. Край на гласуването. Отхвърля се 42 изменение на комисия НВ. Моля да гласувате. Така гласуваме 42 изменение НВ. Край на гласуването. Приема се. 451 изменение. Моля да гласувате. Край на гласуването. Приема се. 460-то изменение. Край на гласуването. Приема се. Не. Отвърля се. Поправя се говорителя. Едно. Бюджет. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отвърля се. Второ на комисия бюджет. Край на гласуването. Отхвърля се бюджет трета поправка. Начало на гласуване, край на гласуване. Приема се. Четвърто изменение на бюджет. Край на гласуването отхвърля се. 157 изменение. може да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. Господин Грек, стигнахме до края на тази първа част от гласуването. Ще ви дам думата. Вие одеве поискахте да направим малка почивка. 10 минутки. 5 минути. Значи след 5 минути пак тук за гласуване на текста, така както е изменен, господин Галер, не е необходимо да се спира. Председател, господин Галагер, го бехме го предвидели в началото на съвещанието и се разбрахме. Това съвсем за кратко ще спрем. Съгласни ли? Вие сте, искате да, не, да продължим. Добре. Бяхме се... Добре, моля малко тишина. Бяхме предвидили на почивка. Добре. Мисля, че... Добре, 5 минути почивка. you. Благодаря ви. А, извинявам се, добре. Ready? Готови ли сте? И така. Отново, готови ли сте? Нека да гласуваме. И сега първо законодателното предложение с измененията към него. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега проекта на законодателната резолюция с измененията към нея, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И сега гласуваме по мандата за тристранния диалог Знаете, че имаме и такова гласуване. Подлагам на гласуване това искане за даване на мандат. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Така приключваме. Гласуването поздравления за докладчика. Аян. Благодаря на всички. Благодаря на всички за това, че демонстрираха такова постоянство. Благодаря, че правихте снисходителност относно грешките, които направих като председател. Имаме още две гласувания, два доклада, така че моля ви, господин Кадек иска да каже нещо, заповядайте. Да, скъпи колеги, качеството си на докладчик по този Европейски фонд за поморско дело. Искам да изкажа задоволството си, че беше гласувана доклада и да благодаря на всички докладчици в Сянка, които работиха заедно с мен по изготвянето на този дебел доклад. Това беше доста много работа. Благодарение на тях успяхме и благодарение на едните и на другите. Така че аз благодаря за извършената работа, за положителното гласуване. Е, единственото, което бих могъл да съжалявам, това е и историята с мандата. Поисках мандат, но това малко ще забави дискусиите, иначе не е нещо, кой знае колко страшно, защото в пленарно при всички положения ще гласуваме и след пленарното ще почнем триалога с комисията и съвета. Можеше да почнем малко по-рано, не е страшно. Така решихте, но ви благодаря сърдечно. Благодаря, господин Кадек. И така преминаваме към следващата точка от дневния ред. Много бързо. Гласуване по доклада на господин Николеско, точка 6 от дневния ред. Става въпрос за опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри и морски организми. Изменение 1. Начало на гласуването. Номер 2 всъщност. Начало на гласуването. Приема се. Изменение 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 10. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6. Начало. Край на гласуването. Приема се. Изменение 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И изменение 1 сега. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 9. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Можем да гласуваме по законодателното предложение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И сега проекта на законодателна резолюция. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Поздравление за господин Николеско. Следващата точка от дневния ред изменение на регламент за опазване на рибните ресурси в Балтийско море. Това е доклад на господин Грубарчик, господин Валеса. Пет за, против, отхвърля се. Номер 6, начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Номер 7. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 1. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме по предложението начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. И законодателната резолюция, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Поздравления на докладчика. Благодаря на всички. Благодаря на службите на комисията, благодаря на преводачите за това, че ме следваха. En primer, primer lugar, el, the minutes. Е, е, segundo punto del orden del día. Ah, ah, es verdad. Vamos a ver, hay una, una cuestión. Да, всъщност Прав сте. Едно нещо забравих да направя. Насред всичкото това гласуване. Ние не одобрихме дневния ред. Точка 2. Приемане на дневния ред. Можем ли да приемем дневния ред? С изключение на точка 9. Точка 9 ще бъде при закрити врата. Всичко останало мисля, че